Actually, were waiting for you. <laughs> Да, ще трябва малко да изчакаме. Всъщност вас чакахме като виден член на тази комисия. Бих могли да започнем. Искам да приветствам с добре дошли на следовеното ни заседание. Искам също да приветствам с добре дошла госпожа Орали, която ще ни представи своята кандидатура. Процедурата, както ми каза Девит, е следната. Първо ще изслушаме въпросите на координаторите от политическите групи. Госпожа Орайли ще отговори и в последствие ще имате възможност да зададете и други въпроси с заявяване на такова желание. Госпожо Орайли, имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати от Комисията по петициите, искам да ви благодаря за възможността да ви представя кандидатурата си днес след обед. Бих искала да благодаря на онези от вас, които бяха достатъчно любезни да ми засвидетелстват своя интерес, да отделят от времето си за среща с мен. за да можем да обсъдим институцията на Европейския омбудсман за едните години. В един парламент с такъв мащаб има най-разнообразни мнения относно това какво представлява службата на Европейския омбудсман. Някои от вас са добре запознати, работили сте пряко с него или пък ваши избиратели са е, имали интерес или пък сте се занимавали с въпроси, които са в правомощията на Европейския омбудсман и също имате представа и за дейността на националните си омбудсмани. Някои имат отрицателно мнение за службата, не много за щастие, но един каза, че това е само декоративна функция в европейската бюрокрация. Аз казах, че съм съгласна, но в изместен смисъл само. Когато беше създадена службата на омбудсмана след мастри през 1993 година, тя беше декоративна действителност. Това беше стремеж на Европейския парламент и на държавите членки да има служба, която да помага на институциите да постигнат това, което желаят, т.е. да се доближат в по-голяма степен до гражданите и да се даде възможност на гражданите да получат по-добро разбиране, да се доближат до институциите. Мисля, че това отразява и моята амбиция за тази длъжност, защото тя се предвижи от периферията на правомощията на Европейския съюз в центъра. И считам, че трябва да преминем и към следващия етап, да стане тя по-видима, по-динамична, по-голяма сила, за да постигнем две неща. Не само да коригираме грешките, допуснати спрямо гражданите, но и да се помогне на държавните администрации на институциите да се превърнат в институции, които са фокусирани върху гражданите. Искам да ви запозная накратко с професионалния опит. Аз съм била и продължавам да бъда национален омбудсман на Ирландия от 2003 година. Преди 10 години бях назначена на тази длъжност и може би нещо уникално сред омбудсманите аз имам две функции, също изпълнявам функцията на комисар по информацията. Тоест, занимавам се и с въпросите, свързани с прозрачността и информацията. Имам опит и в съдебната система. Бил съм комисар и по екологичната информация във връзка с конвенцията АХУС за да може да се гарантира достъп на гражданите до важна екологична информация. Имам още и други роли, като а, това е служебна позиция. Занимавам се с а, въпроси на етичното поведение на политиците, както и с разследвания относно въпроси за конфликт на интереси. Аз съм член на комисията по референдумите. Някои от вас може би са запознати, че съгласно законодателството в Ирландия не може да се харчат държавни средства за референдуми. Затова има независима комисия за референдумите, чието член съм аз и тя организира безпрестасни информационни кампании за гражданите. Аз участвах в два големи референдума, относно Лисабонския договор, както и референдума за фискалния механизъм. Що се отнася за предишната ми работа, преди да стана омбудсман, бях дългогодишен журналист и имах както признание в собствената ми страна, така и в чужбина. Работихла съм в Северна Ирланд, работила съм и в Южна Африка по време на режима на апартей и получих награда от фундацията Леман. Също съм и в консултативния съвет към тази фундация. Участието ми, контактите ми с медиите са много важни, особено сега, когато наблюдаваме по същество една индустриална революция в медиите. Така че аз продължавам чрез фундацията Харвард да поддържам тесни контакти с медиите и това беше изключително полезно за длъжността, която вземам. Що се отнасям до международната ми дейност, въпреки че аз идвам от малка страна, нашата служба на омбудсмана се приема сериозно в много страни е, и съм изнасяла лекции в Южна Африка, в много други части на, на света. Освен това, ние организираме работни семинари за хора, които те първа започват да се занимават а, с подобна дейност. Например, имаше такива за представители на Етиопия и Виетнам. Този международен опит е, ми позволи да разбера в по-голяма степен каква е ролята на омбудсмана в е, демократичните е, държави. През 90-те години, когато повечето държави от Централна и Източна Европа искаха да създадат институции за върховенство на закона, мнозина от тях избраха да създадат служба на омбудсмана, защото са виждали как действа тази служба в демократичните държави в света. Те нямаха винаги институционалната подкрепа, но беше важно да се гарантира върховенството на закона и да се гарантират гражданските права. Мисля, че това съответства и на ситуацията в Европейския съюз в момента, тук в Европейския съюз, както и в Ирландия, където има строги економии. Много хора говорят за демократичната легитимност на Европейския съюз. Много шум се вдига относно липсата на демократична легитимност и провала на тази легитимност в Европейския съюз. Повечето от въпросите са политически украсени, но омбудсмана има да играе изключително важна роля за подобряване на доверието на обикновените граждани в институциите на Европейския съюз. И това е важно не само за омбудсмана да изпълнява своята роля както трябва, но носи и етична отговорност. В подкрепа на всички граждани. В Ирландия знаете, че ние изпълняваме програма на строги економии под ръководството на тройката Европейски е, съюз, е, МВФ и ЕЦБ. Е Това е економическа криза, но някои хора гледат на нея като на социална криза – въпреки, че омбудсмана може малко неща да направи, що се отнася до политиката, много важно е обществен, публичната администрация да разбере, че в моменти на строги економии, когато хората са подложени на огромен стрес, институциите трябва да са на висотата на прозрачността, на справедливостта, на почтенността, на човечността в отношенията си с гражданите. И това искам дебело да го подчертая. Що се отнася до парламента, аз винаги съм отделяла особено внимание на това да имам добри, ефективни работни отношения с парламента. Почти първото нещо, което направи, когато станах омбудсман в Ирландия през 2003 година, беше да лансирам една инициатива, за да ангажирам повече депутати с работата, която се извършва в моята служба. Така че, когато има проблеми, хората се обръщат първоначално към депутатите, към вас. Ето защо вие трябва да сте пътя, който ги отвежда до омбудсмана. Затова аз лобирах за създаването на комисия по петициите в Ирландския парламент. Това стана преди две години. Ние използвахме голяма степен на като модел вашата комисия и получихме консултации от Европейския парламент относно вас, какво се занимава една комисия по петициите. Сега, какво е виждането ми за службата на Европейския омбудсман? Аз считам, че следващият омбудсман ще бъде третия поред и това следва модела на националните омбудсмани. Първоначално се тръгва с а, а, дребни стъпки, има малък персонал, малко наброй, жалби постъпват, а, за да могат да свикнат хората в държавната администрация, че има а, институция, която следи а, това, което правят. И след това се преминава към следващия етап, а именно да се промени нагласата на държавната администрация чрез кодекси на поведение, кодекси за добро управление. Така че наблюдаваме един процес на трансформация на по-високо ниво. Европейския омбудсман трябва да постави всичко това на още по-високо ниво. И предизвикателството пред третия омбудсман е да превърне тази служба в още по-голям фактор в публичната администрация. Не само за да завладее повече правомощия. Считам, че успехът на омбудсмана ще зависи от това дали след като приключи мандата и ще има промяна в публичната администрация, дали ще има повече прозрачност, дали ще има по-почтенно и справедливо поведение. Така че това се налага да се направи не заради закон, за регламент или за хартата на основните права, които ги задължават. И това е мисията ми за тази служба. Мисля, че тя е постигнала доста. Разгледала е много важни случаи, свързани с общественото здраве, с околната среда, конфликта на интереси и правечия но все още е недостатъчно видима, според мен, за много от гражданите в Европейския съюз. Зная, че това е проблем, който а, засяга всеки един от вас. знае какви са вашите трудности да накарате хората във вашия избирателен район да се интересуват от е се случва тук. Има различни начини това да стане. считам за важно да покажем на хората, които имат влияние върху медиите, какво точно прави омбудсмана, като се наблегне на някои от важните дела или решаването на някои от сериозните случаи от омбудсмана? Може би по този начин ще има по-голяма яснота какви жалби могат да се подават. За това аз е, е, искам да се обърне внимание на въпроси, които са от интерес за по-голяма група а, хора. Разбира се, социалните медии имат да играят а, своята роля. А, Facebook, Twitter и омбудсмана да бъде видим в дебатите, които се водят в тези медии. Читам, че може да се а, направи доста и по отношение на процедурите. Ние имаме контакти с службата на Европейския омбудсман. Някои от процедурите са доста устаряли и доста а, отежнени. И ми се струва, че трябва да се направи доста за ускоряване на процедурите. Например, въвеждането на електронни системи а, за управление на жалбите, за да може да се разглежда тези жалби своевременно. Аз отговорих на писмените ви въпроси, затова смятам да спре до тук в моето встъпително изказване. Благодаря ви, госпожо Орайли. И така, господин Яр ще бъде пръв сред задаващите въпроси. Да, благодаря. Благодаря, госпожо Орали. Благодаря за стъпителното ви заявление. Прекрасно е, че може да проведем това изслушване на кандидатите пред комисията по петициите, тъй като именно комисията по петициите е като референт на за петициите на гражданите от всички а, страни, тъй като а, а, не само гражданите, но и институциите, които отправят жалби, ги адресират до нас. Смятаме, че нашата комисия не се оценява по достоинство структурата на, на нашата организация и тя може би служи или би могла да служи като едно временно пристанище за всички петиции. А, как разглеждате в този контекст отношенията между парламента и институцията омбудсман и какво сътрудничество а, бихте разглеждали или може би не виждате място за такова? На второ място, много се говори за въпроса за независимостта. Какво означава независим, какво означава зависимост. И така, въпросът ми към вас е, ако си представите в а, а, вашата страна, в Ирландия, когато едно лице а, се кандидатира и за такъв пост, който изисква независимост, как се гарантира неговата независимост или с какви документи се удостоверява. На трето място, кои, ако имате а, мандата, с кои са трите основни задачи, които бихте решили? И последният ми въпрос се отнася към правата на човека. Все повече е, е, има в тази връзка и добри неща, и, и лоши неща. Имаме хартата за правата на, на основните права и граждани, които искат да се позоват на тази е, харта, отстоявайки правата си. И въпросът е, че тази харта може да се прилага само ако, във връзка с европейско законодателство, т.е. ако в държави членски, членки е възникнал някакъв такъв проблем. И така, в тази връзка, ако възникне такъв, такова противоречие, как бихте е, постъпили спрямо този е, юридически проблем? Благодаря. Господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат, госпожо омбудсман, вие отговаряте и на двете обръщения за мандатите. Е, в изказването си вие го, споменахте ролята на социалните медии. Аз също я намирам за важна. Вие, евентуално, ако бъдете избрана, как ще действат, ще постъпите, ако, предва, ако се сблъскате с нещо подобно на а, сегашния скандал с програмата Призъм. А, какво бихте направили и какво в качество на омбудсман можете да направите? Второ, как а, оценявате а, ролята на сегашния а, европейски омбудсман господин Диамандурус по отношение на а, така наречения скандал Дали Гейт. А, така му казват в медиите скандала с бившия комисар Дали. И на следващо място, как разглеждате е, съв... оперативната съвместимост между институцията на Европейския омбудсман и подобните институции в държавите членки, тъй като има институционални разлики, разлики в правомощията. Как ще разгледате жалба, поступила в вашата служба, имайки предвид, че ням, не винаги имате идентичен а, събеседник а, от другата страна на национално ниво. Благодаря. Госпожа Валия. А, извинете, госпожа Окен. You, All right. Е, винаги се струва човек да пожелая госпожа Алкен да е тук. Не се извинявайте, госпожа е, председател. И така, благодаря ви много, казва госпожа Харкин. А, добре дошла госпожа кандидатката. Имам два въпроса. Единия към изказването, другото към писмения отговор на, на въпросите, които сте ни представили. Вие говорихте за закон, легитимността и възстановяването на доверието у европейските граждани. Това е прекрасен израз за възстановяване на доверието у европейските граждани. Какви практически стъпки е, бихте предприели в тази посока? Това е първият ми въпрос към вас. А, на второ място, преди изслушването тук в Комисията по петициите, вие сте ни предоставили писменно а, отговори. Каква е връзката ви а, с парламентарната комисия по петициите в а, ирландския парламентар, зна, а, парламентарен формат? Знам, че а, това са само първи стъпки, но как а, смятате, че бихте приложили този опит тук? А, говорихте за регламент 1049 и казахте, че е необходимо да се приложат а, към него разпоредбите на Лисабонския договор. Бихте ли е, пояснили по-подробно? Благодаря. Ето сега госпожа Алкен. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Орайли, че се явихте пред комисията и за представители, и за представенето ви. Нямам а, защо да поставям въпроси към познанията ви а, по отношение на функцията на омбудсман в Ирландия. Това е ясно, но а, тук как ще свършите тази работа, защото трябва да ви уверя, че тук да се изправиш пред тази комисия по петициите е по а, тежка задача, отколкото пред която и да е била комисия в а, Ирландския парламент. Има един страх, страх от прозрачността. Човек понякога си мисли. Аз смятам, че това е естествено във всяка една култура, да има така притеснение, ако не е и страх от това да се сбърка. Не бива, защото не може с мръста вода да се изхвърля и бебето, но както и да е. За, за сега за регламент 10 1049. Какво трябва да се включи все пак там? Смятате ли, че трябва да има равностойни системи в близките институции? Там още трябва да се помислят нещата. Също така, какво мислят в областта на средата тук? системата Архос, аз го произнасям Орхус, защото съм от Дания, е правилното произношение Орхос, а, и не става въпрос това, че не сме успели да, да дадем на гражданите правото да завеждат дела срещу е, извършители на нарушения срещу е, околната среда. Не успяхме, но е, и това беше грешка, но няма да говоря за това. Все пак, представете си, че имате такъв. Е, протест на граждани. И протестите сега са доста по-силни и проблемите по-остри, отколкото при разработването на регламент 1049. Успяхте ли в Ирландия да приложите в место законодателство конвенцията от Архос и предвид на, на предизвикателствата, виждате ли а, и вие някакъв а, а, предизвикателство в това а, да се осигури а, независимостта, прозрачността и тия неща, за които говорихте. И освен това, вие ще трябва да се справяте с въпроса за конфликта на интересите и независимостта неведнъж. И за това неведнъж сега ви питаме какво мислите, е, това ще е, е, ви да, ще можете ли обективно да направите преценка какво представлява е, по даден случай независимостта или прозрачността. Не по принцип, не е, като е, някаква интелектуална конструкция, а когато дойде човек. Човек винаги зависи е, от е, едно или друго, е, идва и заявява, че е независим. Как ще го преценявате? Благодаря, госпожо Алкен. Господин Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да говоря колкото може по-дълго, за да удовлетворя господин Кешман, да го зарадвам. И така, здравейте, госпожо Райли. Много се радвам пак да се видим. Като начало, ще ми позволите ли да ви помоля да се обърнете назад към собствения си опит на разрешаване на дилеми, с които се сблъскват хората и да ми кажете дали според вас политиците или а, пък а, висок поставените служители, функционерите а, имат по-голямо роля в а, свър... вашата работа. И, що не? И на второ място, ще ви попитам, ако ви изберат, вие ще бъдете първата жена европейски омбудсмен, което ще е нещо, което ще се приеме добре. Ще ви помоля, бих ли могъл да ви помоля да ни разкажете какво, какъв би бил приноса на една жена към изпълнението на тази функция в сравнение с другите кандидати. Съм сигурен, че може да го направите. И накрая искам да ви попитам, Кое е най-любимото ви постижение? Най-любимото, а не най-доброто или най-лошото постижение ми е като омбудсман. Благодаря. Председателката, да, много интересен въпрос. А, имате ли готовност, госпожо Орайли, да отговорите? Сега трябва да направим първия кръг от въпроси и отговори, след което ще има още. Благодаря, благодаря на всички за въпросите. Господин Яр, за комисията по петициите, аз наистина почертах колко важна е за мен работата между, направо симбиозата между а, омбудсмана и комисията по петициите. Естествено, комисията по петициите има съответните права и ограничения в правомощията, които се свързани с европейското право, спазването или нарушаването му и транспонирането му в националното, но аз мятам, че все пак имаме много общи неща и аз е, разбирам, че вече е установено много добро сътрудничество между Офиса на Европейския омбудсман и вашата комисия. През миналите 10 години, откакто е, съществува, аз не съм чула никакъв сблъсък между омбудсмана и комисията по петициите. Но мисля, че е важно да се отбележи с двете институции за тяхно добро е да се стремят да постигат оптимално взаимоотношение. Така и в моята родина има проблем с това колко, е, колко бавно се развиват процедурите и мисля, че това е проблем, който се сблъскват и, и двете институции. А, затова смятам, че едно, по, а, едно задълбочаване на взаимоотношението е, ще поднови решимостта и на двете институции за, по, за преодоляване на тези а, практики, така че да се а, гарантира по-бързо разрешаване на а, споровете които, а, или а, жалбите, които са отнесени от а, гражданите. Предвид на сегашната а, изборна комисия. Аз мятам, че парламента е в пълното си право и правомощие да вземе решението си за а, това кой е най-добър кандидат. Аз бях номинирана от правителство на Ирландия след обсъждане между управляващите и опозиционни партии. А, имаше дебат, дебат по моята а, конституци... а, кандидатура, след което след решението на а, парламента назначаването му бе подписано от президента. Защо е важно да има такава процедура? Защото при такава процедура, една процедура на а, състезателност хората знаят, че каквото съм правила, а, в каквото а, и привързаност съм имала преди това, аз съм ги правила в другото си качество. Проблемът обаче, както с красотата, както е казал поета, зависи от зрителя дали ще я види. А, и така а, стои въпрос с независимостта. И понякога мисля, че наистина има конфликт на интереси. И човек може да си каже аз имам конфликт на интереси и аз а, а, съм в вътрешен конфликт, дали това съм или онова. Но ако не сте сигурни дали имате а, такъв конфликт на интересите в правния смисъл, тогава е добре да се попита някой страничен да ти каже според теб имам ли такъв конфликт. Мисля, че това е важно. Не е просто за всяка а, публична длъжност, особено а, предвид на важността на а, този пост. А, независимостта е от а, ключово значение при нея, за да има доверие гражданите. Ако ме питате за любимото им посещение, постижения, ще кажа видимост и въздействие. Всяко нещо, което съм правила, съм разглеждала тези неща. Да има действие, да има резултат от, въз, от това въздействие. И също така видимостта в смисъл на осезаемост. След е определен а, период, който аз съм работила в тази служба, мога да кажа, че а, е, публик, а, е, публично се признава подобреното качество на административното обслужване и човечният а, е, начин, по който се отнася към гражданите. Никой по-добре е, от вас не знае, е, че ефективността означава по-малко работа за самата институция, т.е. тя да се остави сама без работа. И освен това, има и друго. Понякога е необходимо човек да знае само, че има служба Европейски омбудсмен, то тогава а, нещата а, могат да, да търсят и друго решение, защото понякога хората се живеят без изобщо да знаят, че съществува такова. А обаче понякога те търсят а, и, и се обръщат към администрация и тя им разказва приказки а, може това, което вършите в една администрация да е много важно, наистина, но, но, но, не се, но хората, когато им се разкаже с тези думи, те не разбират за какво става въпрос и защо нещо се прави така. Аз имах възможност да разговарям с, с а, служителите на господин Диамандурус и с, с а, Европейската а, агенция по лекарствените средства. А, и те също ми казаха, че е много важно да се е, предоставя информация за проучвания и изпитвания, направени на медицински лекарствени средства, вакцини и други такива, които са много важни за широката общественост. И е, не, е, по този повод имаше е, заведено дело. Мисля, че това е, показва значението на това, което прави един омбудсман и че това значение трябва да, и тази посредническа роля трябва да се разглежда по друг начин. Много често ролята на омбудсмана е, е на практика ключова, когато се решава определен казус. Например, по отношение е, на случая, при което се, е, който се оказваше, че фирмите могат на практика да бъдат включвани в някакви черни списъци, без дори да им е казано, че са включени в тях и да нямат право да участват в различни а, е, конкурси, а, дори да не знаят това. А, това определено нарушава права. Аз знам, че има едно движение сега в Европейския съюз да се прилага на в законодателството хартата. Това ще увле... предполага промяна и в действията на съответните институции и органи, които да включат тези ценности в а, своите процедури и а, работа господин Бощинаро за случая Дали. Той определено по гаделичка въображението на гражданието и в Европа и в Съединените щати. Там темите наистина е, са огромни. Случаи като Google, например, е лесно да се каже, те просто търсят правна вратичка, за да предоставят тази информация и ако успеят, ще продадат, ще... но а, трябва да си даваме сметка, че има и търговски интереси. Трябва да се зададем въпроса, които са и основните действащи лица. А, разбира се, а, нашият европейски а, служител по защита на личните данни и съответни, ако има такъв в Съединените щати. Но най-важното е да се прецени а, интересът, който а, определя възприемането от спорещите страни на идеята за публичен интерес. Нашите представи, както нашите, така и тези на американската страна, за това какво е в, най- в най-добър публичен интерес, също могат да се променят с времето. Очевидно е в този случай има нарушение на основните права на лицето по отношение на защитата на личните данни и в такъв случай омбудсмана може да действа, но по-скоро ми се струва, че това е в правомощията на служителя по защита на личните данни. За случая дали а, имах възможност да запозная с тематиката. Сега а прекрасна тематика е много богата. Независимост, прозрачност и всичко това, да. Така че омбудсманът мисля, че взе отношение предвид на проверката за прозрачност, всички документи и така нататък. Това е всичко важно. Това мога да кажа, тъй като нещата не са приключили. Попитахме също за мрежата от тя създадена от първият а, а, омбудсман на Европейския съюз, а, а, професор а, Зодерман и сега, разбира се, бе доразвит от господин Диамандорус. Важно е да се а, работи проактивно. А, и колегиално с а, тази мрежа, защото ние изглеждаме по съвсем друг начин сега, а в сравнение с средата на 80 години, когато беше създадена институцията, мисля, че професор Димандурус много внимателно процедираше, така че да не навлиза а, в периметъра, така да се изразя, в правомощията на а, националните омбудсмани. Това, което аз мога да кажа, а, че виждам във все по-голяма степен степен е нарастването на ролята на Европейската комисия и на други европейски институции върху ежедневието ни. Мисля, че много от европейски граждани наистина се изненадват, когато си дадат сметка това, колко силно е това влияние върху особено економическите аспекти на бюджети и така нататък. Така че има ангажимент и задължение на Европейския омбудсман, така да се каже, да работи тясно с националните и да помага на европейския гражданин, да го насърчава да работи с националните органи. А, така, за да демократичната легитимност, да, съгласна съм, много е лесно човек а, е лесно да изплюе няколко думички, да ги хвърли във въздуха, трябва да види какво всъщност означава какво може да се направи в тази връзка от съответната омбудсманска служба. Мисля си го и за моята служба. Ирландците определено и трябва да имат тясна връзка да с, с Европа, за да имат едно по-положително отношение. Така че години наред Европейският съюз се разглеждаше като една добра а, а, фигура като фактор за подобряване на благосостоянието и живота на хората. Днес, а, е, предвид на рецесията и кризата, нещата са малко по-други по а, отношение също и на това, което виждат хората от страна на Европейския съюз, тройката и работа с Гърция и с нашата страна. А хората казват, а, те не са толкова добри, те принуждават а хората да режат а, социални придобивки. А, извиват ръце и така нататък, но така изглеждат нещата. Но аз съм за европейската демокрация и това и казвам на хората, когато съм си от дома. Дори се налагат съкръщения, орязване на социални придобивки и дори определена политика да носи съкръщане на работните места. Това, което не трябва да се зачарква е достоинството на човека, че каквото и да става човек трябва да а, а, бъде третиран като достоинство достоен човек с уважение. Не може една институция да а, бъде а, неясна, обтекаема, недостъпна и непроницаема. непроницаема. Си помислим, а, не, е лесно, а, не е лесно една институция да м, вземе решение по отношение на драконовски мерки, които да е принудена да приложи. Но м, гражданите също а, страдат от а, кризата и това не отменя задължението на институциите да се отнасят а, към гражданите с а, а, достоинство и, и дълбоко уважение връзката с комисията по петициите. Аз мисля, сме сега справи прощапулник в това отношение в Ирландия се, и то благодарение на мнозина, включително депутати от Европейския парламент. На първо място, според мен, трябваше да има, и то за доброто на институцията омбудсман в Ирландия, една институция, с която да общува, част от институцията, една комисия, с която да обсъжда въпросите много пъти аз се надявам тя, тази комисия в Ирландия да укрепне и когато тя укрепне ще имаме по-нататък благотворни контакти. Разбира се, по отношение на 1049 давам си сметка, че това е един а, доста продължителен вече във времето дебат а, и се готвят а, евентуални изменения във връзка с прозрачността. Най-малкото, което трябва да стане е, че институции трябва да правят това, което са задължени по а, смисъла на договорите за Европейския съюз и хартата. Е, това е един вид стратегията в договор. Се казва, институциите трябва да бъдат по-прозрачни и културата, имам предвид е, културата е, вътре в институциите, която някак си се не е съвсем синхронизирана с а, стратегията, т.е. щом се очертава необходимостта от по-голяма прозрачност, то тогава всички трябва да се объединят около тази стратегия и да споделят такава една култура, култура водена от Лисабонския договор и хартата за, на правата. Госпожа а, Харкин, благодаря за въпроса. Вие говорихте за комисията. Казахте, че комисията е, ще бъде малко трудно да не напада европейските обществени органи. В известно е, отношение имате основание. Мандатът е огромен, е, огромни са правомощията. Има една специфична култура, която се натрупа през десетилетията, но в крайна сметка това е една институция, която има своята култура и по това не се различава от никоя друга институция, която също има култура. И в това отношение работата на омбудсмана и на парламентарната комисия по петициите да се задейства и да промени тази култура. Има някои а, преимущества, които има поста европейски омбудсман в сравнение с националния, а именно а, това е публиката. Кой чува този глас? Ако аз говоря, ще а, говоря пред а, медиите, ще говоря с институциите, институциите ще направят нещо. Не, не е толкова просто, защото тук не можеш а, а, да ползваш същата, същата лекота стратегията на поименното посочване и засрамване на провинилите си, както може да го правиш на, на национално ниво. Така, по отношение на отношенията с комисията, според мен, а, взаимоотношенията трябва да се водят на възможно най-високо ниво. Според мен, омбудсмана трябва да работи с а, висшето ръководство на Европейската комисия, така че да а, може да има яснота по отношение на нивото и на това, което се очаква от тези високопоставени служители. Комисията иска да се, иска да се публикуват делата, които разглежда омбудсмен, докато още тече определения мандат, а не след това, за да може всички да знаят. Това е свързано с определени а, съображения, които не винаги са положителни. Аз не искаме да се сочим с пръст. Но от друга страна, мисля, че ако се действа а, а, предпазливо може да се промежат нещата. Сега по отношение на промяната на културата в различните администрации. Революция сега, аз мисля понякога, че в някои отношения, по отношение на принципите на обществената служба, прозрачността, публичния интерес, някои от европейските институции може би не работят така добре, както националните, но, но никой омбудсман, на където и да е, не може да прави нещата от днес до утре. Нещата се променят не наведнъж един удар, а чрез рационално преразглеждане случай по случай. Ако бъдете убедителен, а, тогава мнението ви ще се приеме. Трябва да го направите, трябва да работим с комисиите в парламент, различните комисии, с медиите, интересите с се води една битка, малко силно се изразява, на няколко фронта. Но използвам всички тези лостове и а, сфери на влияние, за да се променят нещата. Промяната не става изведнъж. Знаете, че нещата се променят, когато, например, забелязах, имаше един случай, по който работеше господин Диамандурос. Той се отнасяше до системата за рано предупреждение и факта, че на някои фирми не се съобщава, че са включени в черен списък. Той цитира една част от а, Харта на основните права, а именно правото да бъдеш слушан. Мисля, че не е необходимо, няма, не трябва да се налага да се позоваваш на Харта на основните права, за да кажеш на една институция, ами вижте, не е лошо да кажете на този човек, че е включен в черния списък. А, Просто, ако обясните на една институция, че може би е така е добре да се постъпи, така е правилно да се постъпи, тогава и тя ви разбере, значи нещата а, се променят на добре. Що се отнася до стандартите, а, е, комисията, която наблюдава стандартите за поведение в публичната а, администрация. Да, ние работим с тях и нещата вървят добре. И отново а, въпросът е колко а, дистанцията, която трябва да имаш от определена сфера, за да кажеш, че имаш или нямаш конфликт на интерес. Те очевидно необходим кодекс а, и принципи а, чрез които да се, се измерва реалността, но отново може да се окаже, че случай на а, в случая да се прецени дали има зависимост или не, е субективна преценка. Не знам дали знаете или не, но а, при всички положения а, Европейският омбудсман се а, е, занимава с темата за конфликта на интерес, но по системен план, т.е. как е, а, през изминалите три години а, е разглеждан от комисията случаите, които са а, а, били свързани с евентуален конфликт на интересите. А, това е полезно за всички страни и мисля, че в бъдеще ще видим полза от това. И така нататък, господин а, Чичестър. А, политици или функционери. Зависи от проблема. Понякога се оказва, че за изненада политиците много помагат за решаването на някакъв въпрос, ако говорите с тях или ако е нещо, което може да им е полезно в тяхната партия или политическа а, програма или а, нещо, което ги сближава с някои други. По отношение на администраторите е същото. Понякога те могат да се държат а, високомерно, да кажат това е въпрос на политиката, не може да минем отвъд тази линия. Понякога, а, когато е в рамките на тази политика, може да се проявява по голяма или пък никаква отстъпчивост. Тоест не може да кажете това е заради това, че е от тази група или от друга група. Зависи по-скоро от същността на проблема. Така по-нататък, да, аз съм жена и мисля, че това е <laughs> очевидно навяз. Нали а ако не е очевидно, съм загазила. Да, нали знаете, мъже, жени, цял месец може да си говорим за това а, кои са хубавите неща, кои са лошите, свързани типично с пола. Индивида винаги привнася а, и своята а, специфика. Разбира се, мъжете имат някакви прекрасни качества, но и жените имат и няма да се остава да не карате по този път. А, и така, назад 10 години, като погледна за любимите си постижения, два пъти само, а тази е, институция у нас също 30 години, та само два пъти се е налагало омбудсмана да отнесе даден случай към парламента, към държавата. И като го правите, знаете, че стреляте с а, атомното си оръжие. Ако това не подейства, значи е, няма а, а, никаква надежда. Имаше партийно-политически елемент в случая, т.е. беше политизиран. И така, когато аз се обърнах към парламента по този случай, тогава държавата дори отказа на парламентарна комисия да го разглежда. Това беше. Но това беше отдавна. Така че аз знам, че това може да е много вредно за а, този, а, тази длъжност, защото един вид а, а, се маха с лека ръка не само на а, длъжността омбудсман, а на гражданина, като казва няма нужда от посредник между държавата и гражданина. Отмята се с лека ръка самия граждан. Аз казах, не може, ние трябва да, да обясним тия хора, защо това е много важно. И така аз разработих една а, моята реч. Много внимателно бях много критична по отношение на действията на държавата. Говорих за конституционното място на парламента, за правилното равновесие между изпълнителната власт и парламента. Бях доста притеснена, изготвяйки реща си. Дойде от един, един от моите сътрудници, дото опишех и, и ми каза, Емили, нали си даваш а, сметка, че след като е, правиш това изявление, може да се наложи да подадеш оставка. Това доста ме притесни. Сутринта а, тръгнах с тази реч, защото си казах, няма нужда да, няма смисъл изобщо да си омбудсмана, ако нямаш готовност да предприемеш тази а, важна е последна стъпка. М така че аз отидох и говорих пред парламента, но всъщност а, се разгръна един дебат за парламентарния контрол, за ролята на парламентарните комисии и за тежеста, или да кажем а, а, липсата на а, равностойност а, по отношение на това, което жи повече в разделението на властите. В резултат на всичко това имаме е, парламентарна комисия по петициите, имаме по-развито отношение по, към е, подаването на сигнали, гражданския контрол. Аз трябва да кажа, че аз играх важна роля е, в тези събития, от което много се гордея. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Орейли. Наистина взехте при сърце темата. Остават ни 10 минути за трите следващи въпроса. Ако искаме да чуем и отговора на госпожа Орелия, разбира се. Господин Кашман, да, знам, че времето ни изтича. Госпожо Орайля, вие отговорихте на всички въпроси, които имах. Честно казано, няма да ви поздравявам още сега, но наистина се представихте блестящо. Начина по който отговорихте, дълбочината, в която навлязоха, за мен това показва, че вие сте точният кандидат за тази работа. И ако трябва да изкажа и личното си мнение, то е, че ако някой не го вижда, то тогава трябва да е доста объркан. Председателката. Мисля, че не се нуждаем от отговор на госпожа Орайли, тъй като това не беше истински въпрос. Господин Берман. Аз няма да отида толкова далеч, колкото отиде Майкъл. Аз зададох същия въпрос на един кандидат тази сутрин. Вие се спряхте надълго и на широко на въпроса за независимост частта, но ми се струва местно да ви попитам, кои са ключовите думи, които според вас са важни в ролята на омбудсмана. Обикновено аз имам няколко ключови думи, които искам да предам на публиката и питам кои са вашите ключови думи. По независимостта Изключително се радвам, че е, сте кандидат, защото като бив член на парламентарната комисия по петиции знам, че решенията които се взимат и становищата, които се изготвят от депутатите, винаги е, са обект на критика е, за липса на независимост. Затова искрено съжалявам, че имаме депутати, които са кандидати за този пост. Никой не постави под въпрос компетентността на тези а, колеги. Колегите наистина са изключително добри, но не трябва а, човека, който вземе този пост, да бъде обвиняван а, и да се казва, че той не е независим. не трябва заради миналото и автобиографията на омбудсмана да се провали този пост като цяло. Наистина не трябва да допускаме това. На времето беше казано, че омбудсмана не трябва да е политик. Много правилно е това и със сигурност трябва да променим и правилата. Но вие сте тук, не сте единствената кандидатка с политическо минало но наистина бих искал да чуя кои са вашите ключови думи за вашия мандат. Господин Хефнер. Благодаря ви. Ще говоря на немски. Благодаря ви, госпожо Орайли, за блестящото представяне. Отговорите ви наистина бяха убедителни. Аз също, както господин Кашман, имах е, няколко въпроса, но ви отговорихте още преди да ви ги задам. Ако позволите, бих искал да кажа нещо накратичко, като ще включа и един кратък въпрос. Как виждам аз нещата? Да, на лице са много проблеми. Вие сте омбудсман в Ирландия и там знаете какви са проблемите. Тук обаче на европейско равнище липсва тази видимост. Вие се залавяте дръзко с проблемите, но има и колеги, които не го правят. А още по-малко желая да си признаят грешките. Затова се нуждаем не само от независим кандидат, но и от кандидат, който разполага с необходимата решителност. Можете ли да ни дадете пример, който да показва, че вие сте решителна? Въпреки, че това, което чух на края на вашето изказване, ме убеди, че я притежавате. За нас нещата не се свеждат до личността, която ще сложим на поста Европейски омбудсман. Въпросът е дали парламента желае да даде поста на някой, който е бил сред нас, или е, бихме искали да дадем поста на някого, който ще се грижи за цяла Европа. Ако имаме европейски омбудсман депутат, то това а, би могло да постави край и на а, функцията на омбудсмана. Благодаря ви. Председателката, госпожо Орайли, разполагате с точно 5 минути, за да отговорите. Микрофон, моля. Извинете. По ключовите думи Повторих ги неколкократно в своята презентация. Когато говорих за стратегията и това, към което се стремим. Видимост, въздействие, а по личните качества бих казала решителност и надявам се емпатия. Гражданите трябва да са сигурни, че ще дойдат и че ще бъдат чути. На другия ви въпрос. Това е свързано с парламента. Обсъждали сме го неколкократно тук, така че оставам темата на парламента. Вие упоменахте видимостта на ирландския омбудсман и направихте сравнение с европейския. Казахте също, че омбудсмана не винаги ще получи необходимата подкрепа. Ако правилно ви разбрах, питате дали ще имаме смел и решителен омбудсман, който обаче да не отиде толкова далеч, че да бъде наказан от институциите. Какво е добър омбудсман? Не мисля, че ролята му се свежда до отчитане на, като на някакъв формуляр да отмята какво е направено и не. Не, той трябва да бъде решителен и дипломатичен. Разбира се, че трябва да има и известна политическа мисъл, за да знае кога и как да действа. Това е като диригент – който а, казва сега малко по-силно с барабаните, малко по-леко с пияното, а, но знае как в крайна а, сметка да се получи хармонично цяло. Това е виждането ми за омбудсмана. Трябва да притежава личните е, и професионални качества, за да знае как точно да действа. Благодаря, казва председателката. Може би остана още един въпрос, на който трябва да отговорите, защото не видях колежката в края на залата. Моля ви, бъдете кратка. Кратък. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Орайли, аз нямам въпрос към бъдещия омбудсман, а имам процедурен въпрос. Тук се казва, че парламентарната комисия по петиции няма правомощия да прави препоръки, а може да уведоми председателя на Европейския парламент за това как са протекли изслушванията. Бихте ли могли да представите становището ми на председателя на Европейския парламент и да кажете, че няма да гласуваме за кандидати, които идват от политически групи? Ние ще гласуваме за независими кандидати, а що се отнася до равенството между половете, за съжаление аз ще гласувам за госпожа Орайли. Oh, <laughs> Would you? <laughs> No. Искате ли да коментирате? Не, казва госпожа Орайли. Uh, Бих искала да благодаря на госпожа Орайли за отличното представяне. Да сме. Ah. Auken, sorry, <laughs> but you have to take your place. Sit back and let's continue. Нека да продължим с госпожа Дагма Рот Берент. И нека да изслушаме нейното виждане за ролята на Европейския омбудсман. Благодаря, благодаря много, госпожа председател, дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. Радвам се, че имам тази възможност да представя моите идеи пред вас. Вие сигурно сте имали възможност да се запознаете с писмените отговори на поставените от вас въпроси. Освен това, бих желала да направя някои допълнителни бележки, свързани с ролята на Европейския омбудсман Читам, че съм подходящ кандидат. Сигурно останалите кандидати са направили същото. Аз искам да кажа, че през последните години имахме двама мъже омбудсмани, които проправиха пътя, който ще продължи да се следва от бъдещите омбудсмани и дейността на омбудсмана непрекъснато нараства. С всяка изминала година 2013 година е Европейска година на гражданите. Ние преживяваме промени. Доста от държавите членки се намират все още в криза, която има силен ефект върху живота на гражданите. Популярността на Европейския съюз е спаднала от 60% през 2012 на 45% през 2013 година и това е обезпокоителен сигнал за всички нас. Като членове на Европейския парламент, ние трябва да разпространяваме идеите на Европейския съюз там, където смятаме, че може да имат добавена стойност. Читам, че част от проблема, според мен, е, че европейските институции и органи се разглеждат като доста отдалечени от безпокойствата на хората дори са безразлични към тези безпокойства. Всичко, което се прави от европейските институции и това, което се прави от евродепутатите, не винаги се забелязва. Голяма част от гражданите не считат, че европейските институции работят за тях. Така е в моята страна Германия, сигурно и в много други държави членки. Едва ли има държава членка на Европейския съюз, където гражданите веднага да кажат да, Европейския съюз е нещо добро за мен, институциите работят за мен. И обикновено за проблемите се винят Брюксел или Страсбург, което означава, че имаме проблем с комуникацията. Ролята на омбудсмана в това отношение е по-особена. Омбудсмана трябва да разследва случаи на лошо администриране от страна на европейските институции и органи. Според мен, за да направи това, за да направи разследване за лошо управление, са необходими няколко умения, в частност, възможност да се разбира правото, да се налагат принципите за публичната служба, да имате познания за функциите и дейността на европейските институции, да бъдете медиатор, да бъдете скромен слуга на гражданите на Европейския съюз. Освен това, да имате волята да промените живота на хората. Когато работите във вашето ежедневие, вие забелязвате, че всичко това, което споменахте, го правите. Да сте а, модератор, да сте скромен а, слуга, да допринасяте за промяна в живота на хората. Иначе нямаше да се занимавате с политика. Аз притежавам тези четири умения. Като член на Европейския съ... Съ... парламент съм малко в неизгодна позиция, но вие добре сте запознаете с моята работа. Аз съм учила право, положила съм два държавни изпита в Германия, имам правоспособност да бъда съдия в моята страна. Имам специализация по административно право, работила съм, съм като адвокат, Работила съм в парламента на Берлин. Специалист съм по административно право и бях в комисията за, в анкетната комисия. Тук в Европейският парламент Аз работя в законодателната област, сферата на околната среда, на здравеопазването и това са все области, които имат пряка връзка с ежедневието на хората. Два пъти съм била заместник-председател на Европейския парламент и се занимавам с въпросите на администрацията на персонала. Гледам сериозно на тази работа. Гледала съм винаги критично на администрацията, но не винаги съм считала също, че всяка жалба е основателна, но, а, основателна, но считам винаги, че а, жалбите трябва да бъдат а, разгледани. Работих в а, а, специална група по парламентарната реформа работих за постигането, макар и на скромни резултати, например като системата за сините карти или за спонтанните изказвания, за да можем да направим дебатите по-видими и по-интересни за гражданите. Имаше също и някои други области в парламентарната реформа, целящи да улеснят работата на депутатите. Сега работя по промените в статута за служителите на институциите. Работя също по въпросите за подобряване на ефективността на администрацията на Европейския парламент. Разбира се, всяка администрация може да бъде подобрена. Аз съм бил винаги в роли, била винаги в ролята на медиатор, както в а, общината в а, Берлин, така и тук в Европейския парламент. Когато а, оглавявах работната а, група по статута на а, сътрудниците, е, и на депутатите. Е, аз тогава се научих да бъда клиент на администрацията. Унези от вас, които са работили с мен тогава, знаят, е, че не се отказвам лесно. Разбира се, може да кажете за администрацията, че трябва да бъде фокусирана върху а, гражданите. Когато говорим за ориентиране към гражданите, имам предвид да се работи прозрачно, почти, почтено, да се работи експедитивно, с ангажимент към гражданите и институциите. Знаете, че задачата на омбудсмана оказва влияние върху ежедневието на 500 милиона европейски граждани. Аз искам да избера нещо, което е близо до мен и до Маргарета Алкен, а именно Европейската агенция по лекарствените средства. Винаги сме работили за подобряване на прозрачността там. През 2012 беше решено да се публикуват данни от клиничните изпитания. Това е изключително важно за малките фирми, за малките болници, които осъществяват научни изследвания, или за слабо разпространени заболявания. Две, имаше два а, случая, две дела, заведени срещу а, агенцията за публикуване на а, данни. Но това е временна мярка. Въпреки това, агенцията ще продължи да публикува данните. И те отправиха възражения в съда срещу решението, което беше взето. Това е пример, показваш колко важен е омбудсмана за живота на гражданите, на техните семейства и как влияе и на работата на НПО и на другите в Европейския съюз. Какво означава за мен работата на Европейския омбудсман? В голяма степен това е свързано с а, определящите фактори в живота ми, както може би в живота на мнозина от вас. Аз гледам на работата на омбудсмана като работа, която изисква а, да се осигурява достъп на гражданите, а, да се представят убедителни аргументи, да бъде надежден партньор. Знаете, че аз не съм некритична към администрацията и сигурно знаете, че съм също надежден партньор. Не съм много, може би, лесна, но винаги съм безпристатна, безпристрастна безпресността означава, че едни и същи а, случаи трябва да се решават по един и същи безпрестастен начин. Това изисква и прозрачност. Всеки може да ви каже тук каквото пожелая, когато застане пред вас. Но когато познавате лицето, можете да направите по-точна преценка. Иначе ще разчитате на писмени а, отговори и на впечатленията ви само от това изслушване. Прозрачността означава да може да прецените как а, се работи. Безпрестъсността е неразривно свързана с прозрачността. Работата на омбудсмана изисква безпрестасност, независимост, възможност да се съпротивлява срещу политическия натиск или административен натиск от държави членки, също прилагане на законодателство в държавите членки. Трябва да има и смелостта. И оставам на вас да прецените дали мога да устоявам на натиска и дали имам нужния кураж. Терминът е омбудсман и аз трябва да го използвам така, както е посочен в договора. Какво бих му направила в рамките на оставащите в този мандат 8-10 месеца? През, от 1 юли, може би, ще се поеме този всъщност трябва да се гласува в началото на юли и може би той ще започне работа през септември. Какво бих могла да направя в рамките на това време и какво според мен е важно, независимо кой е омбудсмана, да бъде направено в този срок? Първо, би гарантирана, че европейските институции трябва да имат ориентирана към гражданите ефикасна администрация, да спазват хартата за основните права, да се съблюдава правата на всеки един европейски гражданин. Ще се опитам да направя по-видима длъжността на омбудсмана. Това не означава, че той трябва да пътува много. Той трябва да има връзки с членове на парламентите, както националните, така и с Европейския парламент. Те трябва да знаят, че има орган за обжалване, ако имат някакви съмнения относно дейността на институциите на Европейския съюз. Зная, че господин Диамендурус и неговия предшественик се опитваха да ускорят процедурите, но въпреки това считам, че могат допълнително да се подобрят нещата, да се ускорят нещата, да имаме по-ускорена процедура и да, тя да се прилага по-ефикасно и по-често. 11 месеца, ако не са особено а, търпеливи, а, за повечето от тях това е прекалено дълъг срок. Аз бих искал да се а, приеме а, нов закон за административната процедура. В държавите членки има а, такива закони, например Германия. Докато нямаме задължителен закон за административни процедури за всички европейски институции, няма да постигнем това, което желаем. Трябва да използваме новите правомощия, които ни дава е, Лисабонския договор, за да лансираме приемането на такъв административен закон. Читам, че доброто управление на ресурсите е особено важно, защото живеем във времена на недостатъчно ресурси. За това аз ще наблегна също и на тесните контакти с Европейския парламент за оптимизиране на изразходването на ресурси, за създаването на повече синергия в различни области, за да се потърсят възможности за реализиране на економии. Допълнително а, разширяване на връзките с Европейския парламент, особено с Комисията по петициите, е друга задача. Въпреки, че има добро работно сътрудничество, трябва да продължим да го развиваме не само в техническо отношение, вебсайтове и прочие, но и в други области. Аз считам, че явяването на омбудсмана в комисията по петициите трябва да бъде често явление, нещо обичайно, за да знае той какво прави комисията по петициите, а и също времено да се даде възможност на членовете на комисията по петициите да имат лични впечатления от това, което се прави от омбудсмана. Вие като депутати имате правото да разберете какви жалби се подават от вашите избиратели. Освен това, да информирате гражданите за това какви жалби най-често се подават. Депутатите трябва да, да знаят какви са проблемите на гражданите. Мога само да очерта някои идеи в краткото време, с което разполагам, но в писмените отговори аз се опитах да изложа в рамките на една страница идеите ми, което не беше лесна задача, но това ви дава известна представа за това какво бих направила, ако бъда избрана за омбудсман. Благодаря ви, колеги, за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Преминаваме сега към въпросите от името на координаторите. Господин Яр има думата. Благодаря, госпожо председател. А, искам да кажа нещо. Госпожо Род Берент, разбира се, че никой не би казал, че не сте е, смела и коражлийка. Никой от колегите, които ви познава вие винаги знаете как да преследвате целта до логичния и завършек. Забелязах, че седехте от тази страна. Запознати сте с въпросите, може би трябва да кажа, че много от тях намериха отговор, поне от моите. Двама от кандидатите е, е, вече говориха за независимостта и казаха, че не са достатъчно независими е, за да поемат такъв пост. Вие как бихте отговорили? На второ място, как според вас може да направим така, че омбудсмана да е една по-видима фигура в общественото пространство? Може би с гишета на, за обслужване, обслужване на едно гише. Но как го виждате? На следващото място хартата за основните права. Все повече се увеличава броя на петициите и на жалбите, повлияни от хартата. Как разглеждате този проблем а, с, с хартата, която не е а, едно ширение или продължение на европейското а, законодателство, не само до прилагането му? понякога, знаете, ние имаме чувството, че знаем, усещаме, че а, тъжителят прав но не може да кажем, смятаме, че е прав, а трябва да го преценим по съществуващото законодателство. Ако и как ще постъпите, ако обжалване или е, петиция отправена към вас не се отнася до страна, която е членка? Благодаря. Господин Бощинар, Госпожо Дагмар Рот Берен, верно е, че днес обсъждаме и с другите кандидати тяхта безпристрастност, независимост а, и а, като част от кандидатурата. Не знаем, че всички кандидати се обявяват за независими. Единият проблем е после евентуално как а, работят когато упражняват на своя дълг. Веднъж заел поста, дали кандидатът ще може да действа по начин, по който неговите правомощия са заложени в законодателството в договорите, а не просто в доброто му желание. Така че, как разглеждате е, е, е, функционирането на добрата администрация, прозрачността на всички нива, защото имаме различни нива в Европейския парламент е определено много по-прозрачен, съветът е определено непроз... много по-непрозрачен, комисията е някъде по средата. Как виждате въпрос с отвореността и прозрачността на трите институции? След това, ако бъдете избрана, бихме ли очаквали, как бихме очаквали омбудсманът Род Беран да го може да работи за намаляване на влиянието на върху народните представители, когато се подготвят и гласува нашето законодателство. Може ли да очакваме подобно или еднакво поведение от трите институции, съвета, комисията и парламента. Ние сме си приели наш кодекс, но като гледаме другите институции, забелязваме разлики. Какво може да предложите от ваша страна? И накрая, бидейки германски кандидат, и човек, който има определен специфичен опит от Европейския парламент, как бихте посъветвали Европейската комисия да постъпи, ако бъдете избрана, когато започва да води преговор с Съединените щати по отношение на договор за свободна търговия и инвестиции? И как го съотнасяте с компетентността на Европейския омбудсман по отношение на човешките права и така нататък? Благодаря. Благодаря, господин Бощинар. Имаме 40 минути. Госпожа Алкен. Благодаря. Веднъж спомням, че обсъждахме нещо и аз казах, аз нямам страх от Род Берент. другите колеги казаха, аха, аха. Да. Вие имате определено име с това, че сте борец, а, а, имате а, а, така, такива заложби, но аз не ви смятам за безпристрастна. Дали сте безпристрастна или много силно го криете. Аз съм избран депутат, значи съм безпристрастен. Като го чуя това ми се вижда пълно противоречие всеки от нас най-много да пред, представлява половината от а, населението. Ние сме политици. Не смятам, че вашият а, довод, че сте независима, е силен. Аз мисля, че ако сте администратор, имаме добро административно право, поне в Дания трябва да се позовете на закона, за да кажете какво определя като критерии независимостта, безпристрастността. А, гражданите също трябва да могат да погледнат вашето решение и да го преценяват като такова отвън и отдалече. Дори всички, които е, ви познават много отблизо и, и ви е, поддържат, ви смятат за много, много пристрастна. Е, високополитически кандидат. Е, защото се опасяват някои хора, че имат ако е така, не знаят какво ще стане после, ако бъдете избрана. Аз мисля, че това не е така. Не, не може човек да бъде наказван за своя план, но това, план, но това е един вид проблем. проблем. Аз бих казал, че ние се радваме на много добро сътрудничество и бих казал, че ако ви излезете извън институцията, а, за известно време и се занимавате с непартийна работа, а, ще бъдете пак полезна. Но, но предвид на това, което в момента правите, съжалявам много, не, не изглежда да сте безпристрастна. Така, надявам се да ме разбрахте какво исках да кажа. Благодаря, госпожа Окин, господин Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Дагмар, скъпа колежки, добре дошла. Беше много приятно да те гледам и да те слушам. А, първото нещо, което искам да кажа и да попитам е, имаш много богат опит, поне доколкото аз знам, това да оправяш нещата. Казвам го в най-положителен смисъл, в смисъл да решаваш проблеми. И това е много ценно качество, когато е, човек е омбудсман. Но все пак не мога да се въздържа, а, да не споделя, че би могла да се го изкараш сега на политическите си опоненти. Поне така се постъпва с мен. Сме се ръфали от време на време. Както и да е. Поне сме от различни партии. Ти, ти а, си даваш сметка, че за теб сега предизвикателството е да ни убедиш, че можеш да направиш този преход а, към едно а, не, към един неутрален пост, в идеалния случай е, безпартиен пост, а, по идеален начин. А, и другото, което исках да ти кажа, е, говори преди за това колко е важно да се лансира а, идеята за Европейския съюз и нарастващо недоволствие. Дали смяташ, че това е роля на Европейския омбудсман? Струва ми се, че в а, голямата схема на европейските институции това е ролята по-скоро на Европейската комисия. Тоест, кои са целите, които си задаваш като омбудсман? Аз това не го. Е, така не ми направи някакво остро впечатление. но все пак някои биха го забелязали. И сега, предвид на, на, диаб, на дебата, аз все пак знам, че той е доста обострен, аз ще го кажа. Дали сте не се задават някои инициативи, чието основната им цел е да създават повече работа на омбудсмана. Благодаря. Господин си имате думата. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, познаваме колегата. Тя има е внушителна автобиография, изключително динамична личност. Това, което искам да кажа като защитник на институцията е как ще направим така, че решенията на институцията Обмусман да могат да се изпълняват практиката. Защото, знаете, омбудсманът не е юридически а, погледнато правораздавателен орган и неговите решения могат да бъдат а, спазени, а могат и да не бъдат. Въпрос на добра воля. И така, ако бъдете избрана и вземете поста, как а, смятате може да се разшири ролята на омбудсмана от тази гледна точка? И второ, а, вие кандидатствате за един пост а, с мандат до година. И след това не смятате да се кандидатирате за последващата, следващия период. Какво имате предвид? Бихте ли пояснили? Може да не, не съм разбрал добре поради превода, но ако не се кандидатирате до края на мандата, който е октомври 2014, ще се кандидатирате ви за европейски депутат или национален народен представител? Какво е намерението ви? Госпожа Роперан ще отговори. След това спонтанно задаване на въпроси от залата. Ако позволите, ще групирам въпросите. Господин Яр поиска, попита нещо, което попита и господин Бощинаро, което беше включено във въпроса на госпожа Алкен. Предполагам, че ако а, хората не са а, смели, то тогава те са страхливи. А, и вие бяхте много любезна в това, което казахте. Нямате причина да се страхувате от мен. И мисля, че в миналото съм доказала, че ако вярвам в нещо, то аз го казвам гласно. Работата ми винаги е била свързана с законодателната дейност. Имам чувство за хумор, което не е толкова развито като британското, и а, никога не бих а, могъл, могла да а, затворя устата на политическите си опоненти по начина по който вие може да го направите, но поне винаги съм се опитвала да м, изразявам уважение към хората. Така съм била а, възпитавана да се а, държа с другите, така както искам те да се държат с мен. На въпроса за безпристрастността. И това, което казахте, политиците никога не са безпристрастни, значи и аз няма да бъда. Не разбирам този ваш довод. Всъщност разбирам го, но не съм съгласна с него. Безпристрастността и независимостта трябва да ги разглеждаме заедно. Това означава, че политика няма да разгледа сходни ситуации по един и същи начин. Значи, ние и вие и аз. Ние сме посредници на нашите граждани. Получаваме много писма от гражданите. Понякога жалбите са свързани с директивата Хабитат 2000 или с някакъв друг законодателен акт. Аз трябва да отговоря безпристрастно, независимо и лоялно. Аз не питам гражданите, ха, вие гласувахте ли на европейските избори и за кого гласувахте? Не, ние не включваме партийните интереси в отговора ни към гражданите. И за това бих казала, че ако възникнат и допълнителни проблеми, можете да се обърнете към Европейския омбудсман. Независимостта е свързана с обективността. Не може да се докаже дали някой е обективен или не, включително и за хора, които не са членове на този парламент. Но нека да сме наясно, никой не е паднал от небето и всеки има някакво минало. някой може да стане омбудсман, без да е член на дадена партия. Или, нека да го кажа друго яче. И двамата омбудсмани, които имахме, действаха активно в рамките на партия или пък бяха много близки с определена такава. Така че, какво щеше да стане, ако имаха някаква тясна връзка с а, църквата, например, с католическата църква? А, нека да гледаме на хората обективно, да ги видим в истинската им светлина – вие имате предимството да ме познавате, а останалите кандидати не ги познавате. Може да съдите за тях само по това, което виждате. Може ли да сте обективни към тях? Но основното, когато взимаме някакво решение, е прозрачността. И аз считам, че съм политик, който, да, неизменно има и политическо измерение тук. Ние искаме и гражданите да имат политическо виждане, но това не противоречи на безпристрастността. Значи, ако някой има някакви политически убеждения, той трябва да бъде и е, безпристрастен, когато ги защитава. За мен това е предимство, е, че съм политик, а по никакъв начин не е в мой ущърп може да бъдат подкрепени различните кандидати от всички политически групи, така че наистина не разбирам какви са причините, които ви карат да казвате това, но определено считам, че факта, че съм политик е по-скоро предимство за мен. Това, което е важно е как действате. Трябва да действате безпристрастно и това е най-важно важното. Във връзка с повишаването на видимостта на омбудсмана. Да, много е трудно, но знаем, че и за депутатите е трудно да направят по-видима работата на Европейския съюз. Да се направи по-видимо това, което се случва в Брюксел или Страсбург. Считам, че трябва да използваме в по-голяма степен електронните медии, да използваме Twitter, Фейсбук с съответната предпазливост. А когато омбудсмана има някакви прояви извън Европейския съюз, той винаги трябва да бъде придружаван и от представителя на Европейския парламент. По хартата с основните права. Тя е част от Лисабонския договор – включена е в член 6. Тя е неизменна част от европейското законодателство, но е важно да не забравяме и значението на Конвенцията за човешките права на съвета на Европа. Всяка държава членка трябва да изпълнява тази конвенция, защото я подписала Конвенцията на съвета на Европа. Господин Яр, не разбрах добре. Има жалба от държава членка и омбудсмана не поема отговорност. Предполагам, че тук имате предвид жалба във връзка с някакъв проблем на национално равнище, проблем за който не е отговорен европейския омбудсман. Пояснете ми, моля ви, какво имахте предвид, защото не ви разбрах. Извинявам се. Господин Чичесър, може би да говоря на английски. Standen. <laughs> ist, schon, ist schon gut. Nein, das, das geht schon richtig. das Problem ist eigentlich, äh, dass wir. Проблемът тук е, че прилагаме хартата, искаме да я прилагаме, но не можем да го направим, защото в случая не става въпрос за преки компетенции, не става въпрос за европейско законодателство. Този път разбрах, казва госпожа Берент. Не трябва да се тълкува разширително европейското законодателство. това число и Конвенцията на Съвета на Европа. Господин Пощинаро застан, зададе въпрос за безпристрастността и независимостта. че си отговорих на вашето питане. Със сигурност ще направя всичко възможно да, бъда, да действам в пълна прозрачност, когато взема поста на Европейски омбудсман. Как ще прилагам стандартите, как ще осигуря прозрачността? Вижте, най-важното е да имаме правно обвързващо законодателство за всички институции. Трябва да се окаже определен натиск, да бъдем по-убедителни. Просто трябва да убедим хората да предприемат действията. Всичко е свързано с тоягата и моркова. Първо трябва да убедите хората, преди да почнете да ги налагате с тоягата. Комисията има законодателната инициатива. Със сигурност ще направя всичко възможно в следващите 10 месеца, за да поработим в това отношение да се повиши прозрачността. Господин Бощинаро описа съвета на Европа по чудесен начин. Не зная колко дълго се борих да се получи достъп. Знаете, че нашите заседания са публични, а пък ние, например, не знахме какво се случва там. Това беше неприемливо но трябва да го кажете ясно. Това не е демократичен начин. Съвета на Европа не действа демократично. Техните заседания не са публични. Това е във връзка с прозрачността на този орган. Как да се намали влиянието на лобитата? Попитахте. Да, има силни лобита и не мисля, че може да се намали тяхното влияние. Знаем всички е, през последните 15-20 години как нарасна е, тяхното влияние, но имаме етичен кодекс, е, трябва да знаем кой се представя и как действа. Имаме и законодателство, в което, по смисъл на което се описва кой с кого се е срещнал. Знаете ли колко е плашещо, когато някой каже, че иска да ви види и вие му кажете, вижте, с удоволствие, обаче трябва да публикувам нашата среща. Страхувам се, че може да имаме проблеми в някои области, по-специално в областта на хранително-вкусовата промишленост и законодателството там, тъй като лобитата са много силни. Необходимо е да се уверим обаче, че не се разводнява законодателството в тази област. Това не е работата на омбудсмана, работата е на комисията, но ако комисията се провали в това си начинание, ще получи подкрепата на омбудсмана. Маргарита също попита, зададе въпрос във връзка с независимостта. Попитахте също така как ще убедя депутатите, че ще бъда независима. Както казах и преди, убедена съм, че съм и мога да бъда безпристрастна. Ще бъда и последователна. Това е достатъчно. И хората ще трябва да повярват на това, което чуват и виждат. Никой, разбира се, не може да даде 100% гаранция, но аз вярвам, че с работата си съм доказала а, при договарянето на компромиси с депутатите, че съм независима и безпристрастна. Понякога мога дори да отида отвъд идеите на моята политическа група, за да защитя интересите на гражданите. Ще продължа да работя по този начин и когато взема поста на омбудсман насърчаването на повече Европа. Вижте, това не е работа на омбудсмана, напротив. Омбудсмана трябва да бъде един скромен служител на тези е, граждани и на това, което вече съществува. Сега дали то е малко или много е друг въпрос, но омбудсмана трябва да гарантира, че европейските граждани се третират справедливо. Вие правите това в рамките на законодателството за изпълнение, но това е ваша работа. Не мисля, че омбудсмана се нуждаят повече работа. Най-добре е да няма никакви жалби. Това ще се постигне с добри практики в институциите и аз ще се опитам да допринеса за това. Като това не се отнася само за по-низко стоящите кадри, но и за ръководните кадри, генералните дирекции, които трябва да докажат, всеки един служител трябва да докаже, че знае какви са процедурите и не нарушава правата на гражданите. И ако броят на жалбите намалее, то това ще е доказателство, че се справяме добре. Господин Салавракос, преди време реших, да не се кандидатирам за депутат отново. Заявих това на своята политическа партия миналата година. Няма да се кандидатирам на европейските избори. Направих го много преди господин Диамандурус да се оттегли. Не се кандидатирам и в националния парламент. Така че е, ще видя какво ще правя след като е, ми сече мандата тук и е, мандата на омбудсман. Минаваме към втория кръг въпроси. Господин Кашман. Дагмар, е, бих искала да кажа, че ви харесвам. Работил съм с вас през последните 14 години и това, което ще кажа, няма нищо лично. Аз е, считам, че ако изберем член на Европейския парламент за Европейски омбудсман, това няма е, да бъде прието добре и ще ни отдалечи допълнително от гражданите. Вие говорихте за медиацията, но аз а, забелязвам а, при вас, че вие често отхвърляте другото мнение, което не съответства на вашето. Това е политическото ми впечатление. Беше отделена такава роля на политическата неутрали... неутралност а, от. А after he left the role. От а, господин Содерман, че той напусна своята партия. Има някои обществени възприятия. Маргарет Алкен и, и аз също сме силни личности. Понякога а, сме с впечатлението, а, че вие сте твърде напориста. Може ли да промените а, тази ни представа. Относно регламент 1049 за обществен достъп до документи, кои според вас са основните въпроси, които трябва да бъдат разрешени? При гласуването, дали ще гласувате за вас и ако спечелите с, спечелите с един глас, считате ли, че вашия резултат е легитимен? Ако няма да остана за отговорите ви, а, няма да бъде от неуважение, а заради участие в а, друга среща, която ще се предава на живо по интернет. Господин Маринес, Мартинес, тази сутрин имах възможност да направя коментари с един друг е, кандидат за поста. И ще се повторя малко, но ще добавя също времено и някои други неща. Малко бях е, изнедадан от това, че се наблегна прекалено много на един момент, а именно независимостта. Мен това също ме интересува. Но никой не попита за експертиза, за квалификация, за последователност, кохерентност. Изглежда има безразличие към тези неща, въпреки че те очевидно не са безинтересни. Всички тези елементи, които споменах, изглежда, че не представляват интерес за този, който ще взема поста. Сякаш няма значение дали имате умения, дали сте запознати с законите или не, дали имате достатъчно енергия или не, дали сте били последователни или не, или не сте демонстрирали подобни черти на характера. Очевидно никой не се интересува от това. Или всички приемат зададеност, че всички кандидати разполагат с всички тези характеристики, които току-що изредих. Познавам Дагмар, познаваме от 30 години. Някои от другите кандидати съм срещал само за около 10 на минути. Това е достатъчно да получите известна представа, но не да се формирате мнение. Всички тези неща, които споменах, ме карат да кажа, че ако всичко това се взема за дайност, очевидно е важен и въпроса за независимостта. Бяха изразени възражения тази сутрин дали хора, които членуват политическа партия, са подходящи за поста, но ако те не са такива, няма никога да бъдат членове на Европейския парламент. След като аз съм бил член на една партия в продължение да речем на 40 години, изведнъж се оказва, че не съм подходящ за подобен пост. Може би трябва да ме хвърлят затвора. само защото някой е бил член на политическа партия, не означава, че имат по-малка квалификация или пък Не зная какво било мнението на гражданите по въпроса. Нещо друго. Независимостта или липсата на независимост на кандидата е от значение от години. Аз съм убеден, че никой тук не е лишен от някакво политическо минало или пък застъпва определена позиция, иначе ще ще да има някакъв идеологически вакуум, всеки може да има свои идеи и аз считам, че хората трябва да имат такива идеи, те трябва да вярват в тези идеи, те трябва да ги прилагат на практика, това ми изглежда разумно. В случая имаме трима колеги, които са следвали определена политическа а, линия в своето професионално развитие. Въпрос, който поставих и на друг кандидат, ще го поставя и тук. И така, Дагмар, за съжаление, Европейският парламент не може да изисква омбудсманът да подаде оставка. Един въпрос, който е свързан с независимостта, се отнася до следното. Ако Европейският парламент а, прецени, че човекът, който заема поста омбудсман, не е независим, а, трябва ли да му поиска оставката? Какво е мнението ти по въпроса? Това ще бъде не само незав... гаранция за независимостта, но ще гарантира ефективността на титуляра ако се поиска от парламента подаването на оставка от омбудсмана поради липса на ефективност в действията и липса на независимост. Един колега каза, че трябва да променим регламента, така че той да гласи, че член на Европейския парламент или член на политическа партия не може да кандидатства за този пост. Но може би тогава трябва да променим правилата и името, което носи длъжността на омбудсмана, защото тази дума е доста непонятна за гражданите. Защо не променим точно това, ако се налага някаква промяна? Защо да не променим също нещата така, че Европейския парламент да получи правото да поиска оставката на омбудсмана, ако съответният титуляр на този пост не е достатъчно ефективен или пък недостатъчно независим. И така, първият ми въпрос, Дегмар. Ако парламентът поиска вашата оставка, ще я подадете ли? Госпожа Бергман. Извинете, че закъснях. Госпожо Ронд Берент, аз поставих този въпрос и на други кандидати. Става дума за бюджета. Преминаваме през етап на политическа криза, а на економическа криза. Вие сте запознати с състоянието на бюджета, знаете каква е връзката с дейността на омбудсмана. Считате ли, че може да подобрите ефикасността на омбудсмана и повишите удовлетвореността на гражданите. Един от е, кандидатите каза, че може да работи ефективно с е, сегашните средства. Според мен обаче економическата криза и тежкото положение в много от държавите членки ще се отрази и върху позицията на омбудсмана. Госпожа Род Берент е изпълнена с енергия и тя със сигурност ще се справи с работата. Председателката, аз не я познавам толкова добре. Ще бъда кратка. Осъзнавам, че остава съвсем малко време. Благодаря, Майкъл, че остана в залата. Радвам се, че имаме възможност да проведем пряко диалога. Първо, аз считам, че ти, ако се погледнеш в огледалото, както правя аз, ще установим, че това, което правим, го правим а, с, с силно желание, защото искаме да променим към по-добро живота на хората. Ако понякога съм отхвърляла мнението на другите, надявам се да не съм го правила, защото това не би било уважително. Нито пък вие бихте го направили. Затова, когато казахте, че понякога мога да отхвърля чуждо мнение, мога да кажа, че това не съм го правила и в най-лудите си години, когато бях по-млада. Сега съм много по-търпелива. Научих много неща в Европейския парламент, научих се да правя компромиси, което не беше така, когато дойдох тук. Разбрах, че трябва да се работи отвъд политическите граници, отвъд географските граници. Именно за това работата в този парламент е толкова вълнуваща. това е добре като качество и за живота ви като цяло. Вие казахте, че Судерман е напуснал временно своята политическа партия, но нито той, нито господин Диамандурус са дошли напълно необвързани. Разбира се, аз не поставям под въпрос, те могат и да не ми отговарят, ако им задам въпроса, но мога да допускам, че понякога те имат а, а, връзки, защото иначе няма да достигнете, може би, до такава а, позиция. И аз нямам основание да се оплаквам. Стига те да си вършат добре работата. Така че аз няма да седя а, как се става омбудсман, национален омбудсман, е, който се излъчва от министър-председателя. Но да считаме, че няма такава обвързаност, би било наивно, Майкъл. Аз е, ви познавам добре, Майкъл, е, вие може да сте всичко, но не и наивник. Аз не съм човек, с който се работи трудно, но аз имам своите убеждения, но аз заявявам това ясно. Аз не оставям нещата да не са ясни. И мисля, че това е добро качество за омбудсмана. Трябва да се борите за правата на гражданите. И това трябва да е, става ясно. Ние искаме хората да бъдат ясни, времено да работят прозрачно. Относно достъпа до документи. Жалко е, че не можахме да продължим по въпроса и че така мина гласуването в Страсбург миналата седмица. Ние трябва да дефинираме какво точно се влага в понятието документ, какво точно е документа и е? защо трябва да се осигури достъп и кой да има този достъп, по какъв начин се осигурява този достъп. Ако продължим а, да водим преговори, това би било добре. Дали гласувала за себе си? Да, би гласувала за себе си, защото считам, че съм много добър кандидат. А, и би било глупаво от моя страна да не гласувам за себе си. Отначало а, аз а, бях доста скромна, но моите учители ми казваха, че ако се въздържате в такива случаи, читате, че сте лош кандидат. Аз читам, че съм добър кандидат и ще гласувам за себе си. Е, и мога е, да ви уверя, че ще бъда много добър кандидат и много добър омбудсман. Е, Анхел също постави въпроса за независимостта. Обикновено не си слагам слушалките, защото го разбирам добре, но този път а, си ги сложих, защото не бях убедена, че моят а, испански е достатъчно активен. Аз съм съгласна с това, което казахте. Съгласен съм, че няма биологическа невинност. Хората имат своите политически убеждения. Може би някои са, си признават това, други не, но те имат такива убеждения. Имам такива убеждения и аз. Но вие знаете срещу какво сте изправени, защото ме познавате. Знае, че в договора а, има процедура че при която омбудсмана полага клетва пред съда но ако парламентът прецени, може отново чрез съда да бъде свален омбудсмана, но ако аз установя, че нямам доверието на парламента, аз ще напусна сама преди да ме отстранява чрез съда. Относно това, че омбудсман не е много подходяща дума и че трябва да се използва по-скоро защитник на гражданите или медиатор. Госпожа Бергман попита за бюджета. Да, трябва да сме по-предпазливи с бюджета. Трябва да видим къде се нужни най-много средства, какво може да се направи. Аз знае какво би могло да бъде това. Може обаче да се окаже нещо различно. Парламентът и омбудсмана трябва да се сътрудничат по-тясно, както казах и в писмените ми отговори. Трябва да има по-засилена синергия да се използват услугите на преводаческите служби, на информационните технологии и прочие. Съжалявам, че бях толкова пространна. И така приключихме този един час на изслушването. Имаме още един час, да, за да изслушаме и последния кандидат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 Uh, είμαστε έτοιμοι. Περώνει. You take the floor immediately. И така, добре е дошъл на господин Сперони и му давам веднага думата. Презентато на моя кандидатура. Добър ден. Твърдо съм убеден, че имам целият ценз и способностите и необходими за поста на омбудсмана. Добре съм запознат с европейското право, чрез моята университетска подготовка, чрез работата ми като адвокат и 30 годишния ми опит тук в парламента в комисията по правни въпроси. Аз смятам, че съм безпристрастен и обективен и ще се проявявам като такъв на, ако получа тази възможност на тази длъжност. Няма да допусна политически пристрастия да влияят на моят съвест или поведение. Давам си сметка, че а, за този пост не се избира просто човек на базата на е, ценз на процедурата, няма възможност за пробно назначение, за е, един вид стаж, няма и, натруп, и изискване за предишен стаж. Повечето клиенти, е, извинете, кандидати, които имат такъв опит, са го натрупали в качеството си на омбудсмани на национално ниво. Аз имам опит, отстоявайки правата на гражданите и съм напълно независим по отношение на политическите си а, пристрастия. Дълго време съм работил с много депутати, представляващи един широк политически спектър. Убеден съм, че знаете, е какъв е моят професионален опит. Е, е, гражданите имат право да очакват е, да бъдат защитени правата им бързо а, и ефективно. Много са хората, които смятат, че са лишени от права че правата им са нарушени, че са далеч европейските институции и целта е тези институции да се приближат до гражданите. Аз съм ангажирам а, с а, тази кауза. Благодаря. Благодаря ви. Сега на координаторите давам думата. Господин Яремът. Да, благодаря. Госпожо председател, господин Сперони, ние сме в е, формат на изслушване пред комисията по петициите. И както казахме в разговорите и изслушването на всички кандидати преди вас, тази комисия на парламента и омбудсмана са от една страна на барикадата. И така, на първо място, как ще подходите към сътрудничеството с комисията по а, а, в комисията по петиции, така ще може да способства за подобряване на това сътрудничество. Следващия ми въпрос. Ако бъдете избран за поста, кои ще бъдат основните три цели, които ще си поставите? На следващо място по а, засилване на видимостта на омбудсмана. Всички сме убедени, че работа на омбудсмана е много важна в Европейския съюз, но също така смятаме, че ние трябва да се борим заедно, за да бъде по-познат и известен в сред обществеността, предвид на неговият а, длъжност. Какво мислите по този въпрос? Господин благодаря, господин председателката. Госпожа Алкен първо, първо координаторите, после представителите на политическите групи. Извинявайте, аз седнах тук, за да си поговорим. Това не е моето име. А, Имам въпрос към вас, той даде на другите, които вече представих кандидатурите, свързан с европейския бюджет. Всички е, сме изправени пред необходимостта от сериозни ограничения в е, европейския бюджет. Какво смятате по отношение на длъжността и работата на европейския омбудсмен? И, е, Предвид на бюджетните ограничения, смятате ли, че омбудсмана може да работи при тези положения и дори по-ефективно и още е по-важно предвид на бюджетните съкрещения и въпроса на ефективността, как гледате на това, доколко това ще бъде успешно в името на европейските граждани, защото всъщност ние за тях работим всички. Благодаря. Благодаря, че сте тук. Аз съм убедена е, повтарям се, че абсолютно депутатите не са независими, защото в, в културата, от която аз произхождам, има, трябва да има много ясна дефиниция за независимостта. Това не трябва да се разглежда просто като поведение, а като обективно спазени критерии. И ясно е, че вие не представлявате никой по отношение на политическите партии е, вие сте избран. Това е съвсем различна политическа игра от това да си омбудсмен, защото това не влиза в обхвата на представителството на никой от партийните членове на парламента. Това е обективен критерий критерии. Как гласувахте по отношение на регламент 1049 минут седмица за достъпа ли сте, дали администрацията трябва да има такава критерна, културно обслужване, че гражданите да бъдат собственици на продукцията, а, а не администрацията секторите. Аз много ми се ще да ви привлека като съюзник в борбата към повече прозрачност и а, достъпност. Как ще води такава една борба, ако бъдете избран? Господин Чичестър не присъства в залата. Господин Салавракис, имате думата. Okay. Gentlemen, both of you. Ах и двамата сте джентълмени, всеки отстъпва реда си на другия. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι πράγματι ανεξάρτητος, το ξέρω ότι είναι ανεξάρτητος. Господин Сперони е, е прекрасен колега. Аз го познавам много добре, високо го ценя. Групата, в която работихме заедно, не би подкрепила някого просто защото така му е хрумнало. Този човек е наистина независим. Но трябва да кажа, ние не правим оценка на кандидатите по критерия а, независимост. Председателката, добре, няма въпрос, защото сте приятели. Господин Бощинар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Май за последен път координаторите участват с свои въпроси в този кръг. Сега на работа. Господин Сперони, професионално, благодаря на своя опит, отговаряте на квалификацията необходима за тази длъжност. Но не е въпроса само за професионална квалификация, а за един пакет ценности и ангажименти, които омбудсмана ще отстоява Искам да ми кажете първо по какъв начин възнамерявате да подобрите мрежата, изградена от досегашния омбудсман и националните омбудсмени, тъй като има празноти, има липсващи връзки поне в държави членки, където няма национален омбудсман. И освен това има несъответствие, ясно е, между кръга на правомощията и отговорностите на европейския и националните омбудсмени. Така какво възнамерявате да направите, за да не допуснете не повлияе това голямо разминаване, защото знаем от миналото, има офис на, т.е. длъжност, институция, омбудсман в Польша, то тя е много силна, а други места тя няма силни правомощи. Какво ще направите, за да няма или за да се преодолеят съществуващите пропуски и празноти? Второ, ако бъдете избран, какво ще направите? Така че стандартите на добра административна работа да се зачитат от, напълно от европейските институции. Имам предвид Европейската а, а, комисия, съвета и парламента и как ще направите така, че европейските стандарти да бъдат а, справедливо и почтенно транспонирани в държавите членки. Защото когато а, гледаме какво означава добро а, административно управление, от а, Брюксел. Не, че ги смятаме за брюкселските стандарти за най-големи, но все пак има държави като моята Румъния, като вашата Италия, както и други, където добра административна дейност е термин, който се интерпретира пред, през съвсем а, различна призма. Така че какво ще направите? Така че добрата администрация наистина да означава добро административно управление, а не е, нещо друго или само пожелание. Благодаря. Благодаря, господин Бощинаро. Сега, господин Сперони, имате думата да отговорите. По въпроса за сътрудничеството. Разбира се, че трябва да има тясно сътрудничество с комисията по петиции, защото омбудсмана се избира от Европейския парламент. Решенията се взимат в Европейския парламент. Гражданите могат да се обръщат както към Европейския омбудсман, така и към парламентарната комисия по петиции. Така че дори и да не съществува официална връзка, е на лице неформално тясно сътрудничество между омбудсмана и комисията по петиции. Разбира се, че не смятам, че функциите се дублират. Двете институции просто се допълват. Имам три основни приоритета. Първият от тях е по-голямата видимост на европейския омбудсман. омбудсман. Вторият ми приоритет е бързото разглеждане на жалбите, защото по-настоящем гражданите трябва да чакат години, докато жалбата им бъде разгледана. Както казах, омбудсмана разполага със съответните средства – интернет, например, но трябва да се използват всички налични инструменти. И отново бих искал да наблегна върху тясното сътрудничество между парламента и омбудсмана. Заедно можем да повишим видимостта на тази институция. Омбудсмана съществува за да защити интереса на европейските граждани. А по бюджета не мисля, че може да се направи кой знае какво. Това, което е отредено на омбудсмана е напълно достатъчно, за да може да изпълнява своите функции. Не мисля, че бюджета, който беше отпуснат на господин Диамандурус, му попречи в работата му. Днес наблюдаваме съревнование и борба между парламента и съвета. Не считам обаче, че тя трябва да доведе до отслабване на омбудсмана чрез отпускане на по-малко средства. По въпроса за статута на омбудсмана, той се определя от Европейския парламент. Достатъчно е да кажем, че лицата, които са изпълнявали някаква политическа функция, не могат да се кандидатират. Вие можехте да направите това, но не сте го направили. Никъде не е написано черно на бяло, че политически фигури не могат да се кандидатират. Разбира се, че кандидатите имат политически виждания, понякога са упражнявали и политическа дейност, но това е записано и в тяхната автобиография. Аз идвам от а, държава, където лицата, които вземат ръководни политически постове, са свързани неизменно с определена партия. Потом се куват и законите у нас. На национално равнище аз предложих 5 годишен период, в рамките на който лице, което е политическа дейност, не може да се кандидатира в Държавния съвет. Счетох, че това е достатъчен период. Разбира се, че кандидата за европейски омбудсман не е паднал от Марс, той идва от земята и със сигурност е упражнявал някакви политически функции. Просто трябва да бъдем професионалисти. Ето защо съм на мнение, че мога да се справя с а, тази функция. По въпроса за документите. Аз съм за Wikileaks. Считам, че мога да публикувам всички документи. Имаме и правила в това отношение. Те са вписани в правилника, както и в акта за изпълнение. Не може да пазим в сейф всички а, е, документи. В правната комисия правосъдие, когато обсъждаме имунитета на колегите, винаги го правим в най-голяма конфиденциалност. Но документите могат да бъдат публично обстояние. Някои от тях обаче а, е, са поверителни. Разбира се, че подкрепям а, възможно най-широк достъп до документите. Това се гарантира от закон 241 в Италия, но законите могат да бъдат променени. Можем да упражняваме и натиск върху тези, които могат да го направят. По-настоящем в закона пише, че някои документи не могат да бъдат е, предоставени на обществеността, значи това трябва да се спазва. Ако даден документ е с надпис поверително, той не може да бъде е, предоставен на гражданите. Просто защото такива са правилата и гражданите не могат да получат достъп до документи, които по смисъла на регламент 1049 трябва да останат поверителни. Въпросът е свързан с подобряването на сътрудничеството с националните омбудсмани. В това отношение бих искал да изясня нещо. Не трябва гражданите да губят времето на Европейския омбудсман – като се обръщат към него в случаите, в които той няма правомощия. В конкретни случаи, в които компетентен е националния омбудсман. Разбира се, че трябва да се спазва принципа на субсидиарност в това отношение. Гражданите трябва да знаят какви са правомощията на Европейския омбудсман и какви са тези на националните омбудсмани. В Италия, например, нямаме омбудсман. Разбира се, в този конкретен случай Европейския омбудсман няма да създаде национален такъв в Италия. Той ще бъде компетентен. Със сигурност Европейския омбудсман може да сътрудничи с националните органи, но той не може да доведе до създаването на национален омбудсман. Ще продължи и работата на господин Диамандурус, който имаше отлични отношения с а, националните омбудсмани. Доброто административно управление. как да го приложим на практика. Европейския омбудсман, за разлика от националните омбудсмани, разполага с правото на инициатива, т.е. той може да предприема действия в случаите, в които не е поступила жалба от европейски граждани. Европейския омбудсман би могъл, когато забележи някаква нередност, да започне разследване. Не казвам, че служителите на европейските институции трябва да се страхуват от а, омбудсмана, защото във всеки един момент той може да започне да ги разследва, Просто казвам, че в рамките на принципа за добро административно управление е редно омбудсмана по собствена инициатива да започне проверка на независимостта на европейските институции. Благодаря. Има ли други желащи да вземат думата? В такъв случай можем да считаме, Изслушването за приключено. Благодаря, господин Сперони, и ви желаем успех. С това приключваме изслушванията на кандидатите. Господин Сперони, благодаря ви за вашето участие.